Um, Уважаеми колеги, предлагам да започнем. Вече закъсняваме. Разбрах, че ще имаме превод само до 5 и 15, защото преводачите са необходими за преговорите с съвета и комисията по повод на бюджета, което е много важно. Това означава, че ние имаме почти 2 часа по-малко, отколкото предвиждахме. Има молба от госпожа Алфано, която не присъства, да добавим към дневния ред въпрос за уреждане на статуса на иммигрантите в Италия, но предлагам да го отложим за друго заседание. Виждам, че няма възражения. Приемаме ли дневния ред? Извинете госпожа Алфано е, и въпросът, който тя постави, ще бъдат е, точка дневния ред от заседанието на координаторите в понеделник. Това ще бъде обсъдено тогава. Да, благодаря ви за това съобщение. Има ли възражения? Виждам, че няма други координатори, освен вас. Е, всъщност нещата вървят много гладко, когато няма хора в залата. Точка трета осъществяване на силено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна разтяла. Може би си спомняте, че имаше споразумение между държавите членки. След това те преминаха към процедура за засилено сътрудничество, която в този случай е безпредседентна. Госпожа Гебхар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за възможността да се спрем на този въпрос. Днес става дума за много важна тема, по която трябва да вземем решение. Това е проблемът на хората, които желаят да се разведат. Това е проблем и на практикуващите юристи, на съдиите, които трябва да приложат съответното право в е, Европа, която се разширява непрекъснато, е, все повече международни двойки се сблъскват с проблеми, свързани с бракоразводните дела. И така в случая става дума за промени в е, директива, така че проблемите да се уредят по един по-благоприятен начин. Не можехме да постигнем съгласие с съвета, но знаете, че съгласно Лисабонския договор е необходимо единодушно решение на е, министрите по правосъдието. През юни Европейският парламент е, гласува за това за първи път е, в тази област да се установи едно засилено сътрудничество между държавите членки. Става дума за упростяване на процедурите и аз препоръчах на нашата комисия да гласуваме за една подобна опростена процедура, в рамките на която бихме могли да решаваме по-добре въпросите на брачните двойки с международен характер съветът получи гаранции за това, че Европейският парламент ще участва в процеса на взимане на решение, което бе важно за съвета. И след като съветът получи нашето одобрение, нашето съгласие, същото направи комисията, сега вече процесът напредна и аз бях много приятно и изтенатана, че в рамките на първата процедура, която ние разгледахме и взехме определени решения още през 2007 година, е, са приети една голяма част от нашите предложения. Особено, е, що се отнася до защитата на по-слабата страна в процеса. Европейската комисия е, е приела тези наши предложения и ако правилно преценявам нещата, съветът на министрите също приема положително нашите препоръки. Това наистина е нещо много положително. Виждаме сега потвърждение на нашата работа. Е, става дума най-вече за точки 12, 13, 14, в които ние предложихме съдиите да имат предвид необходимостта от информираност на двете страни за възможния избор на законодателство – Предложението би трябвало да доведе до повече правна сигурност и по-голяма яснота. Особено, когато става дума за избора на право, когато става дума за дефинициите на понятието обичайно место пребиваване, хората би трябвало да знаят какво точно означава това. А също и много съществената роля на недискриминацията. От моя гледна точка има само 8 изменения, но сега сме изправени пред един малък проблем. Съветът би желал много бързо да се работи по това досие, а това означава, че ние в нашата комисия също трябва много бързо да работим. Затова Позволете ми да благодаря на моите колеги, докладчици в Сянка, за това, че те се загласиха с този много динамичен ритъм на работа. По тази причина аз подготвих и 8-те изменения, за които вече споменах, на английски език, така че да можем да ги обсъдим с докладчиците в сянка. Срокът за изменения е не утре, а в други ден, така че до 29 да можем да приключим с процедурата в комисията, на, 20, на 2 декември вече е, да гласуваме и да, наистина процедурата е твърде кратка, но тъй като на времето бях докладчик в Европейския парламент по темата, в този случай на мен лично не ми бе необходимо толкова много време, за да навляза в материята. Бих искала да подчертая нещо изключително важно, а именно помощта от страна на секретарията. Наистина, сътрудниците в секретарията ми помогнаха много. И сега, какво друго да ви кажа? Очаквам изказванията на докладчиците в сянка. Иска ли някой да предостави коментар. Ние от доста време следим това досие. Госпожа Анжелили, колеги, искам да ви помоля, това не е много справедливо, защото не го направих от самото начало, но искам да ви помоля да бъдете много кратки, защото времето ни е много ограничено. Мисля си, че няма да бъде справедливо, ако по последната точка на, на дневния ред ще говорим само на английски, затова моля, бъдете кратки всички. Госпожа Анжели, или имате думата? Благодаря ви, госпожо председател. Мога да бъда абсолютно кратка. Искам да благодаря госпожа Гефърт за всичко, което направи и съм съгласна с нея, когато тя изрази своята положителна оценка на предложението на комисията. Това особено въжи, когато става дума за защита на по-слабата страна, защото комисията отчете този аспект по много задоволителен начин. Има обаче два аспекта, на които искам да се спра. Първо, може би ще е добре да подчертаем повече необходимостта от защита на малолетните лица. С други думи, когато имаме несъгласие между съпрузите като част от развод или раздяла и има деца в брака. Това се отнася и до член 24 от Хартата за правата на детето, който изрично визира защитата на децата. И вторият момент е, че според мен трябва да споменем за възможност, възможността да се използва омбудсмана, ако има различни възгледи за развода или разделата. Т.е. да има някаква форма на извънсъдебно уреждане. Това ще бъде един неконфликтен подход към проблема чрез медиация. Също така директива 52 от 2008 година за посредничество или медиация при търговски дела предвижда също така медиацията се използва и при семейни спорове. Това е, което исках да кажа. Надявам се, че госпожа Герхард ще отчете моите бележки. Ще изпратя някой от предложените от мен изменения в писмена форма. Председателят. Виждам, че господин Хемас от Европейската комисия е тук. А, извинете, госпожа Келър първо иска да се изкаже. Thank you very much. Thanks. Благодаря ви, благодаря на докладчика. Имам въпрос. Просто нещо, което не разбирам, може би вие или комисията ще ми обясните малко по-добре защо се изключва понятието анулиране на брака. На мен не ми е ясно това. И по въпроса за имуществото. И знаем, че ще има предложение на комисията от 2011 година, или по-скоро през 2011 година, но при развода е много важно да се знае по какъв начин предложението раз... ще разглежда въпроса за подялбата на имуществото и дали може да ни дадете някаква информация. Председателите има ли други желаящи да се изкажат? Не. От комисията, не. Като докладчик сянка от моята група искам само да кажа, че подкрепям възприятата от вас линия. Ние ще предложи, може би, едно-две изменения, само за да засилим възприятата от вас линия. Докладчика сега има думата. Благодаря. Да, въпросите свързани с издръжката и родителските права се регламентират в друг правен акт. Но ако се смята, че би трябвало във връзка с медиацията да се включи и този аспект, аз бих могла да се съглася с вас. Можем да включим една препратка. Мисля, че няма основания да се противопоставим на едно такова предложение, особено когато става дума за бракоразводни дела, за законна раздяла между брачни партньори именно децата са най-слабите. И тъй като от самото начало нашата цел е да осигурим една по-надежна, по-голяма защита на най-слабата страна, на най-слабите в е, този процес, би било, може би, много уместно да включим една такава препратка в текста. Но не смятам, че е подходящо да включим е, съответен текст е, във връзка с вашето предложение в самия член. Но в е, преамбюла, в съображенията, да. Въпросът, който госпожа Келер постави, не ми стана съвсем ясен. Не разбрах какво точно желаете да кажете. Искате ли да зададете въпроса отново или можете да потърсите отговор е, лично? Reingenommen werden. Въпросът беше защо анулирането на браковете не е включено в обхвата на директивата. Добре, ще получите отговора си лично. но сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Моля всички докладчици е, и хората, които ще се изказват, е, да спазват е, определеното им време, а именно докладчиците имат по 3 минути, изказващите се по една. И така, преминаваме към укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност на Европейския съюз. Нов план за действие. Но по предната точка в други ден на крайни срок за измененията гласуваме на 29. Госпожо Гомес, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Доклада, с който разполагате пред себе си, получи 123 предложения за изменения. Аз като докладчик съм автор на 41 от тези изменения. Като тези изменения, които аз предложих, са резултат от моя контакт с експертите от Агенцията на Европейския съюз, както и а, на общественото изслушване, което проведох в моята страна, Португалия, като имам предвид, че това е една от страните, където не се предлага, прилагат най-строгите процедури по отношение на подготовка за предотвратяване и реагиране срещу атаки с хими, химични и биологични оръжия, както и радиологични атаки, но все пак и не е от страните, където нещата са най-зле. Има много положителни впечатления. Всички реагираха, освен това всички познаваха плана за действие, прият от една година всички агенции които имат някаква връзка с този план за действие, добре го познаваха. Някои от тях бяха участвали в неговото изготвяне, но също времено никой е, не го прилагаше на практика. И все пак това не е а, възможно най-лошото положение, особено като се има предвид какво се случва и в други държави членки. Какви са заплахите, с които се е, сблъскваме? Може да има природни бедствия, може да има други бедствия. Ето, например, като бедствието в Унгария скоро. Също така има и терористични атаки, които представляват заплаха. Например, колетите с експлозивни вещества. Това е ситуация, при която Нивото на риска е високо и страните в Европейския съюз трябва да се подготвят. За това трябва да се укрепи капацитета, както и регулаторния капацитет е, на комисията и на различните държавни членки, където има различни възможности за подобряване на капацитета. Едно от най-важните заключения, до които стигнах от изслушването, което организирах, е, че е необходимо да има орган на национално равнище, който да се занимава с координацията на работата на всички останали органи. От разузнаването до Министерството на здравеопазването до гражданска защита. Защото може в тези ведомства да работят отлични специалисти, но ако няма координация, нищо няма да проработи. Искам да благодаря на колегите, които предложиха изменения. Приемам почти всички предложени изменения, защото те действително подобряват качеството на доклада. Освен това, те не противоречат на предложения от мен текст. Има два. Елемента, които са малко по-деликатни. Обсъдихме ги с докладчиците всяка на първото си заседание. И днес предлагам компромисен вариант, с който се надявам, че почти всички ще се съгласят. Председателката се опитва да прекъсне оратора. Тук става дума за това дали промишлеността трябва да плати разходите, когато се налага да се заместят опасни химични вещества с други вещества. Смекчих малко тона в това отношение и се надявам, че по този начин реагирам на съображенията на колегите. Благодаря на 25 ноември на извънредното заседание в Страсбург ще бъде гласуването. Господин Алваро и господин Бронс поискаха думата. Виждам и други. Имате по една минута. Господин Алваро. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, Ана. Говоря от името на Сесилия Викстрем, която доплачи всяка на Алдре и нейният полет закъсня, така че няма как да присъстват на тук в момента. По тази тема искам да ви обърна внимание върху изменението на Сесилия. Сигурен съм, че целта е да се приведе доклада в съответствие с настоящото ниво на заплаха, защото това е много важно по отношение на планирането, включително и за медицински материали и се предотвратява е, ненужното прекомерно натрупване на материал. Много важно е също така да не се пренебрегват правата. Да, искаме да осигурим сигурен, сигурност. А, иначе а, е, за останалите въпроси Сесилия ще а, е, си поеме нататък и ще ги обсъди с Анна Гомеш. Благодаря и за свършената работа. Петима души вече са на списъка ми, господин Бронс. Благодаря. Може би има някаква възможност туристите да използват химични, биологични, радиологични и ядрени материали, но това е само една евентуална възможност. Освен това, комисията в своя документ каза, че има доста трудности, с които терористите трябва да се справят преди да успеят да използват тези оръжия. Комисията е, и други институции рядко използват възможност, рядко е, пропускат да използват възможността да следят допълнителни европейски ведомства. Докладчикът изглежда недоволен от това, че съвета намали задължителната сила на препоръките и става дума и за военните способности в тази връзка. Докладчикът изразява мнението, че тези атаки биха могли да заплашат сигурността на хората по сериозен начин. Аз смятам, че този тип потенциални е, заплахи могат да, е, да изискват реакция от нас на национално равнище, но не и на наднационално равнище, където само се пръскат пари. Благодаря, господин Бузатил. Благодаря. Искам да се изкажа от името на докладчика в сянка от нашата група, госпожа Агнеш Ханкес. Искам да благодаря, да поздравя докладчика и е, да й кажа, че нашата група до голяма степен я подкрепя, защото и ние смятаме, че заплахата от подобен вид заплахи е от световен мащаб и трябва да се вземат мерки. Като цяло подкрепяме подхода на докладчика. Има няколко неща, които трябва да се изяснят. Имаме няколко изменения и е, приветстваме инициативата на докладчика да изготви компромисни изменения, които да получат подкрепа от всички политически групи. Благодаря. Благодаря. Министър Деклерк от Бългийското председателство пристигна Междувременно ще ни позволите ли да чуем последните два моратори по тази тема и след това веднага да, да се прехвърлим на следващата тема. Господин Диас де Мера. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря и на министъра за това, че присъстват тук. Плана действие за химичните, биологичните, радиологичните, ядрените оръжия има две изменения. Трябва да видим срещу кого е насочен и как, за какво служи. Той е срещу националните бедствия, пандемиите, терористичните атаки и заплахи. А каква му е целта? Целта му е да предотвратява, да идентифицира, да подготвя и да изготвя планове за действие. Подал съм 8 изменения и искам да ви благодаря за добре свържената работа, защото мисля, че много неща сте свършили и като цяло измененията ми имат за цел да обогатят доклада в дух на сътрудничество. Най-вече искам да използваме уеднаквена терминология, що се отнася до това, кои дейности могат да се разглеждат като терористични дейности или като дейности, насърчаващи терористичните дейности. Също така не трябва да се дублират действията по отношение на химикалите и въпросите, които вече са покрити в директивата РИЧ. И тук имам едно възражение. А, трябва да вземаме предвид това, какво се прави и от други органи. Необходима ни е добра координация на гражданската защита. Това е а, в правомощите на Европейския съюз. Но не трябва да ходим по а, мазорите на държавите членки, когато нещо попада в тяхната компетенция. Господин Ян Молдер, а, аз също аз съм подал някои изменения по основния за мен въпрос, а именно координиращата роля на комисията. Когато говорим за антитероризъм, имаме е, координатор за тероризма в съвета и имаме е, органи, които се съдействат. Според мен парламентът може да контролира комисията и трябва да настоим повече на това. Трябва да поставим по-голямо ударение върху комисията, защото именно комисията е, може да бъде контролирана от парламента. Благодаря. Една минута за докладчика. Да, само исках да отговоря на коментарите, направени от един колега. Няма предложение да се създава нов орган. Има предложение да се предоставят на комисията правомощията за координиране и регулиране на тази дейност, а координацията е необходима. Тук става дума за дейността и на граждански и на военни институции. И става дума за институции, които са развили големи познания по отношение на контрола на подобни заплахи. Също така трябва да говорим и за парламентарния контрол, осъществяван от нас върху комисията. Госпожо председател, извинявам се, трябва да напусна залата, но подкрепям писмото, което Amnesty International изпрати до председателя на нашата комисия, в което настоява нашата комисия да, про... да провери въпроса за нелегалните прехвърляния. Добре, това е въпрос за координаторите. Благодаря, че бяхте кратки. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – а именно сексуална експлоатация на деца, сексуално малтретиране на деца и детска порнография. Отмяна на рамково решение 2004 68 от 2004 година. Първо даваме думата на докладчика госпожа Анджелили. Благодарим за присъствието на Белгийското председателство. Благодаря. Благодаря на Белгийското председателство и е, по-специално на министър Деклерка, който бе така любезен да дойде в комисията при обсъждането на тази тема. Приветствам предложението на съвета за е, актуализиране на рамковата директива е, във връзка с е, сексуалната експлоатация на малолетни и непълнолетни. Има няколко критични момента, които са свързани с различието в законодателството и най-вече в наказателното право на и наказателните кодекси на 27-те държави членки. Ние в парламента ще положим максимални усилия за да се преодолеят различията и да предложим решения. Много се надявам, че ще можем да постигнем добър резултат, дори отличен резултат. Представен е работен документ в Страсбург. Заедно с докладчиците в Сянка ще обсъдим този работен документ, така че през януари ще можем да ви представим нашият проект и през февруари ще можем да гласуваме. Позволете ми преди да приключа с началните си бележки, да благодаря още веднъж на господин министъра и на цялото председателство, на Белгийското председателство. Очаквам си на интерес неговото изказване. Благодаря, госпожо председател, казва министър Деклерк. Уважаеми депутати, уважаеми членове на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, мисля, че всеки е убеден, че това е първостепенна задача. Поне това бе убеждението на Белгийското председателство. И сега много бързо работим върху позицията на съвета. Когато децата са жертва на сексуална експлоатация, на злоупотреба, последствията са много тежки и ние трябва да се постараем да предприемем ефективни мерки срещу това явление. Естествено, че трябва да се вземат предвид е, множество аспекти. Благодаря на комисията за инициативата и за подготвеното предложение, което обхваща различните варианти на престъплението и същевременно предлага ответни мерки. Ние можем е, на основата на опита до сега, който е обобщен в е, предложението на комисията, да работим много бързо, ефикасно, надявам се и до декември да подготвим нашата позиция. Целите като че ли са ясни, но от техническа и правна гледна точка, преди всичко от юридическа гледна точка, нещата не са чак толкова прости, тъй като в държавите членки законодателството е различно. На първо време трябва да се споразумеем за дефиницията на понятията. Има 17 различни е, престъпления или престъпни деяния в е, рамките на сексуалната експлоатация и злоупотребата с деца, е, които изискват е, уточнение. Но Същевременно имаме европейското аки, имаме общите достижения в тази област. Както знаете, е, на лице е вече и конвенцията от Ланцарот. Е, ние сме я подписали. Директивата при всички положения трябва да бъде актуализирана. Необходими са изменения, тъй като междувременно има нови елементи, има нови технологии, има нови форми. Ще се наложи да поработим е, много усилено, за да можем да подведем е, законодателството във всичките 27 държави под общо знаменател, да го обединим. Много се надявам, че в рамките на Белгийското председателство ще можем да приключим с работата по това досие от е, член 1 до член 13 е, вече има постигнати договорености, взети са решенията. Останалите членове ще бъдат обсъдени през декември. Три са елементите, и аспектите в дискусията, внесени от комисията, по които съветът би трябвало да се произнесе. Съветът междувременно промени наказанията, промени санкциите, наложи много по-строги наказания в интерес на една по-голяма кохерентност тъй като в други области се налагат е, подобно високи е, или строги наказания в държавите членки. Същевременно съветът е, би желал да диференцира възрастта, възрастовите групи под 6 години, над 6 години става дума за деца. Това също ще трябва да се обсъди Необходимо е, освен това, да предвидим мерки за предотвратяване, за по-ефективна борба с определени практики, с определено поведение, което граничи с престъпното поведение. Става дума за деяния, които се извършват от подрастващи, от е, младежи на възраст до 16 години. Те не могат да се третират като престъпления в е, всеки отделен случай, но същевременно нанасят вреди върху жертвата, върху потърпевшото дете. Същевременно един непълнолетен или малолетен не, не се наказва непременно и автоматично по същия начин, както един пълнолетен извършител. Както ви казах, е, предвижда се е, една определена защита и ограничаване на е, наказанието за малолетни и непълнолетни в случаите на е, определени форми на е, сексуална експлоатация или злоупотреба. Това именно се урежда в членове 1 до 13. Необходим е във всеки случай един холистичен подход. Комисията в съобщението си и в предложението си е, също е, е представила своите виждания, своите основания. Предстои все, все още дебат по една голяма част от е, спорните въпроси. Ще ви е, обърна внимание на най-важните членове, на най-важните текстове. Член 10, например, в който става дума за забрана на действия с деца или спрямо деца. И е, упражняването на определена професионална дейност в случаите, в които дадено лице по пътя на професионалните си задължения е, е извършил тези действия. Тук комисията ще се опита да разработи хоризонтален подход към проблемите. Но ние бихме желали първо да се информираме много добре за видовете забрана за упражняване на професионалната дейност в отделните държави членки. Да се опитаме да намерим общия знаменател, т.е. основата, на която да разработим едно общо европейско решение. По този въпрос, както ви казах, ще трябва да продължим консултациите и обсъжданията. Така че но при всички положения е, това е един много важен аспект, който предстои да бъде изяснен. Един втори аспект е, на всяка цена ще го спомена. Как можем най-ефективно да се преборим с е, сексуа... секс-туризма? Тук възниква въпросът с какви правни инструменти разполагаме. Белгия е разработила различни инструменти в своето законодателство. В някои от държавите членки е, този инструментариум е доста ограничен, особено когато става дума за секс туризъм и за действия, които граничат с престъпленията, но са извършени на територията на друга страна. Много важен е проблемът за е, детската порнография, порнографията в интернет. Можем ли да блокираме по някакъв начин разпространението на е, порнографски снимки, на порнографска информация, е, в която се включени деца? Това е един особено актуален проблем. Тук работим на бързи обороти и през декември ще продължим с консултациите. Както ви казах, междувременно проведохме един много подробен дебат е, и много се надявам, че през декември ще можем да продължим и дебатите, но и да стигнем до определени решения. Надявам се, че заедно с комисията и с парламента ще можем да сложим на масата един общо приемлив проект в тази изключително деликатна и важна сфера. Благодаря ви, казва председателят за представенето. Има трима желащи да се изкажат. Моля ви, бъдете много кратки, защото ние изоставаме дори от първоначалното ни разписание – което означава, че сме още повече изостанали спрямо по напрегнатия ни график. Моля ви да проявите солидарност. Първо господин Алваро, след това господин Бронкс. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на Бългийското председателство за изложение. Благодаря на госпожа Анжелили за нейната работа. Отново говоря от името на госпожа Викстрам, но и от името на други депутати, които се интересуват от този въпрос. И като германски гражданин съзнам, че цяла година обсъждахме този въпрос и в Германия. Особено въпросът за заличаването или блокирането на сайтовете. Има и други противоречиви аспекти в досието, но искам да спра върху този аспект. Комисията по културата вече единодушно гласува за това заличаването на уебсайтовете с материал, който представлява детска порнография или съдържание с, малтретиране, сексуално малтретиране на деца – така или иначе това е насилие срещу деца по най-лош начин и такива сайтове трябва да бъдат заличавани. Обаче дискусията дали те трябва да бъдат заличавани, изтривани или блокирани е нещо, което трябва да обсъдим в Европейския съюз. И трябва също да поискаме държавите шенки да направят много точни измервания и Очевидно блокирането не е особено ефективен метод, защото детската порнография продължава да съществува. И две последни изречения. Датската полиция наскоро направи изложение в германския парламент и те казаха нещо много интересно, именно, че възнамерял да помолят САЩ или Русия да бъдат заличени и да бъде прекратено съществуването на тези сайтове в интернет, обаче се оказа, че по различни причини тези страни не са склонни да го направят. Моля ви, казва председателят. Интересно е колко държави членки ще бъдат за този подход. Дали да има задължително заличаване на източника или да се блокират държавите членки. Колеги, моля, бъдете по-дисциплинирани, защото другите няма да имат време да говорят. И не съм виновна аз за това, че имаме толкова малко време. Ако всички положим усилия, ще успеем да спазим съкратените срокове. Господин Бронкс. Да, имаше едно изслушване в началото на октомври и там имаше толкова малко хора, че практически то не се състоя, защото почти нямаше аудитория. Там имаше представител на Сдружението на жертвите и организацията е срещу блокирането на сайтовете. Те са за това сайтовете да бъдат премахвани. И организацията описва блокирането като козметична мярка. И организацията също каза, че те са против термина детска порнография и те предлагат и предпочитат термина малтретиране на деца, изображение с малтретиране или насилие срещу деца. Също така представителят на Ирландия подчерта един проблем, за който аз не знаех, а именно, че някои от тези сайтове са свързани с съвсем законни бизнес сайтове. Той и е даде пример, че един негов клиент, който поддържаше абсолютно законен сайт и той не знаеше, че без негово знание неговият сайт е бил, бил обвързан с сайт за детска порнография. Трябва да четем и този аспект. Председателят, благодаря ви, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Аз също няма да се спирам на съдържанието, а на процедурата по блокиране на сайтовете – според мен нещата са свързани естествено и с правни традиции, но най-вече с политическите е, практики. Въпросът е, можем ли да заличаваме подобни сайтове, когато говорим за блокиране? Възможно ли е това? Това би могло да стане е, естествено в е, съгласие с е, страните, с които сме в сътрудничество в тази сфера. В САЩ, да кажем, това не е възможно. И затова би трябвало да обсъдим много добре нещата, включително и с нашите партньори извън Европейския съюз. Наскоро се появи една страница Stop е, kinderporno е, stop.com там е, в страницата се говори за блокирането на сайтове в Холандия. След известно време блокадата спира, след това отново започва блокиране и така нататък. Това от политическа гледна точка също е нежелано. Би трябвало да сме последователни. Следващият оратор, господин Молдър. Е, благодаря, госпожо председател. Един кратък въпрос към господин министъра. Как изглеждат нещата по отношение на давността? Съветът вече има ли изработена позиция? Благодаря ви. Да, в Германия дебатите се фокусираха най-вече върху изтриването на сайтовете, заличаването им и блокирането. Затова сега няма да се спирам на тези е, въпроси. Смятам, че има и много други аспекти, които са също много важни. И най-вече предотвратяването на малтретирането на децата, на злоупотребата с деца. Естествено би трябвало да мислим и за превенция, и за защита на жертвата. В тази сфера бихме могли да подготвим предложения за допълване на директивата. Много съжалявам за това, че до този момент в рамките на директивата установявам е, непоследователност. В 3-2 говорим за минимални наказания, след това няколко члена по-нататък говорим вече за максимално високи наказания или санкции, включително и по отношение на, на младежи и деца, които все още не са пълнолетни. Е, в член 18 отново се говори пък вече за нещо друго, така че тази последователност по отношение на наказанията, по отношение на санкционирането на извършителите, независимо от тяхната възраст, трябва да бъде на лице. Важно е председателят моли ораторката да прекрати изказването. Други колеги, аз самата имам два кратки въпроса към вас. Аз представих тези въпроси, но искам да попитам дали Европейската комисия предвижда блокира на тези сайтове или смята, че това е безсмислено. Какво е отношението на съвета? Защо няма повече съсредоточаване върху превенцията? Ако знаем, че 80% от случаите на малтретиране се извършват в училище, в дома от хора, на които детето има доверие. Защо не се прави повече по този въпрос? Заповядайте, господин министр, имате думата. Благодаря ви. Ще бъда също кратък. Имаше дебат за интернет и знам, че това е един много деликатен въпрос – аз съм сигурен, че много разгощени дебати се водите в държавите членки. Ние няма нужда да посвещаваме много време на обсъждане на въпроси, които знаем, че могат лесно да се решат. Трябва да намерим баланс между ефективността и реалната осъществимост, приложимостта на практика. Така така е, че днес няма да говоря за това в подробности, но това е основният аспект в дебатите в съвета. Ние през декември ще имаме подготвителна среща, на която подробно ще обсъдим този въпрос за давностните срокове сега. Този въпрос не се обсъжда особено обстойно. Знам, че това е един деликатен въпрос, включително и в Белгия. В светлината на насилие спрямо деца, извършено е от служители на църквата, хората усещат, че има въпиюща несправедливост. Не може да се оставят нещата така, без нищо да се направи поради давностните срокове. Така че този въпрос става все по-актуален в Европа, но все още не е бил обсъждан задълбочено. Знам, че трябва да обърнем повече внимание на превентивната дейност, но повече ме интересува понятието откритост, а именно утвърждаването на идеята за създаване на взаимоотношения, в които има доверие. Ние всички знаем за случаи на педофилия, различно, различни видове малтретирана деца, включително и в Белгия, случаи, за които аз знам добре. Всички тези явления много често се разгръщат в семейна среда и трябва да предприемем повече превентивни действия трябва да водим, информационна дейност. Трябва да сключим споразумения с всички възможни служби, така че да можем да реагираме достатъчно бързо, а най-важно да можем да предотвратяваме насилие срещу деца в условия, в които детето има доверие спрямо насилника. Разбира се, ще отчета това, което вие изказахте тук. Ще говоря за това по време на съвета през декември. От това, което вие казвате, е очевидно, че вие смятате, че този въпрос трябва да има приоритетно значение. Надявам се, че през януари ще мога да докладвам пред вас, а и унгарското председателство ще ви докладва с добрите резултати от декември. Докладчика дали иска да се изкаже? Не, благодаря. Много ви благодаря, господин министр, за това, че дойдохте тук при нас. Okay, colleagues, that brings us to... И така, колеги, преминаваме към точка 6 от дневния ред отново. Извинявам се, че трябва да действаме много стегнато, но това е положението. Разширяване на обхвата на директива 2309 до лица, ползващи се с международна защита, закрила. Клод Мораес е докладчика и той ще ни представи резултатите от втория трилог от 9 ноември. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че настоявате да се спазва графика. Мисля, че колегите, които влязоха по-късно, не си даваха сметка, че в един момент ще останем без превод, така че благодаря ви, че настоявате да се работи стегнато. Резултатите от последния триалог са доста добри. Постигнахме услов... много добри резултати по интегрирането, запазването на семействата, интеграцията и експулсирането. Благодаря на всички колеги, които бяха изключително подкрепящи. И се надявам, че ще се справим добре и на последния триалог, на който ще трябва да се разгледат два въпроса. Първо, периода на разглеждането на кандидатурата и отношението му с периода на пребиваване. 18 месеца е крайният резултат, който ние постигнахме. 18 радоса, а, месеца ще се броят а, като а, време на пребиваване в страната. Втория въпрос е таблицата на съответствията. Проведохме дълга и подробна дискусия за съответствията. И комисията, може би представителите на комисията ще е, вземат думата по въпроса, казаха, че в този случай не може да се направи изключение, въпреки че ние смятаме, че е необходимо да има таблици за съответствие във всички големи доклади, за да се настои за по-добро качество на транспонирането. Това според парламента остава важен въпрос. Но след като покрихме е, последните въпроси, е, много се радвам, че мога да ви съобщя, че сме постигнали е, компромис и съгласие, от което можем да продължим нататък. Александър Алваро иска думата. Благодаря, госпожо председател. Вече ви казах, че ще се наложи по-често да се изказвам, но това е защото говорят името на Сезелия Викстрам докладчик Сянка по тази тема. Тя смята, че е постигнато много от трите институции и това дава ясен знак за всички, че нещата се движат добре. Също времено Сесилия съжалява, че парламента и комисията трябваше да отстъпят по въпроса за таблиците за съответствие, за да постигнат съгласи и също така е, е доста притеснително това, че тук е, не се взема това предвид във връзка с регламента Дъблин 2. Тя се надява, че комисията може да отстъпи тук и че съвета ще го има е, предвид, когато разгледа допълнителните е, теми, свързани с този. И също така Сесилия иска да благодари на Клод Морас за това, че работи отлично по този въпрос. Благодаря много. Иска ли някой друг да се изкаже? Има ли някой от Европейската комисия, който иска да се изкаже? Не, в такъв случай. Господин Га... Госпожа Гари има думата. Благодаря, госпожа председател. Исках да изкажа съгласието си изказаното, да благодаря на господин Мора за свършената работа и да изясня позицията на комисията по таблиците за съответствието. Това, разбира се, е много важен въпрос за комисията и остава такъв. Съгласихме се да отстъпим малко от позицията си по изключение, за да изпратим по-положителен сигнал, тъй като тук говорим за е, стартирането на приложението на някои от инструментите от пакета за обежището. Но все пак тук говорим за позицията на комисията и заедно с другите институции искаме да продължим работата по тези теми и ще излезем с декларации по тях. Благодаря, Клод. Искате ли да направите допълнителни коментари? Да, искам да благодаря и на Александър и от името на Алда и на колегата от комисията. Искам да подчертая, че тук продължаваме да настояваме на позицията си за таблицата за съответствията и също така комисията настоя за придвижване на пакета за бъженците напред, нещо с което ние сме съгласни и мисля, че това е важна причина той действително да се придвижи и напред. Благодаря. Благодаря и извинете. Разсех се за секунда, опитвах се да организирам дневния ред. С това приключихме с точка 6 от дневния ред. Остават ни още 5 точки. Предлагам последната точка по директивата за борба срещу дискриминацията да бъде отложена за следващото засежение. Остават още няколко точки, включително и Европейски център за наркотиците и наркоманиите, където се очаква да започнем да в 4.30. Няма как да покрием два доклада за 15 минути, но все пак ще се опитаме минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети лица или лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, Точка 7. Това е точката, към която преминаваме. Джин Ламбертс има думата. Благодаря. Мисля, че е добре, че докладчиците в Сянка по тази тема проведоха много подробно заседание миналата седмица с превод, така че успяха да разгледат измененията, защото сега нямаше да имаме време да обсъдим стоте изменения. Повечето от вас си изпомнят, че тук разглеждаме преработената версия за тази директива във връзка с Хекската програма, Стокхолмската програма и във връзка с факта, че германското и френското правителство настояха да има по-голямо сближаване на законодателството в документ, който приеха през септември. И така. Ще представя измененията по моя първоначален доклад. Те дойдоха от различни политически групи и са около 100. Надявам се, че ще постигнем достатъчно добро съгласие, за да можем а, е, да се възползваме от това, че Бългийското председателство е готово да работи въпрос. Но от а, е, броя на изменението а, а, е, и от факта, че те а, са многообразни, а, става ясно, че ще трябва да разгледаме нещата. А, ще ни трябва повече време, за да разгледаме нещата. И е, трябва да постигнем малко по обща е, позиция. И сега към края на ноември очаквахме да се гласува в комисия. А това, според мен, обаче няма да е възможно, тъй като няма да сме имали време да го разгледаме. Мисля, че е, за това по-добре да говорим за да, гласуване през декември а, мисля, че тогава вече ще можем да е, говорим за гласуване в комисия чак през е, януари, т.е. през унгарското председателство, което се интересува от други, а не от тази тема. Има много изменения, които са извън а, преработката. И а, е, ако действително има много а, е, голямо настояване за тях, тогава ще настоим пред комисията да вземе нашата позиция предвид, но все пак това не трябва да се забравя. Има и въпроси, които ние сме представили като изменения включително и заглавието на преработката, терминологията, с която се покриват двете различни категории, включително и езика на хуманитарната защита, която а, обхваща два, двете конкретни а, групи лица и онези статут на беженци и онези под международна закрила. Виждам, че председателят вече няма търпение, а, няма да навлизам в повече подробности. Затова, а, а, може би е по-добре да изготвя един информационен документ за колегите, за да може да не се налага всички да разглеждат всичките 100 изменения. Благодаря. Има един, двама желащи да се изкажат. трима желаящи да се изкажат. И така, ако гласуването се отложи за януарите или иначе, това може да означава, че дебата може да се отложи и за бъдещото заседание до януари. Господин Алваро, в този случай говори от името на госпожа Надя Хърш, нашия докладчик в сянка по този доклад която също нямаше как да присъства тук днес. Тя също иска да благодари на докладчика за отличното сътрудничество и тъй като вие казахте, че ще се намери възможност за обсъждане, просто една-две думи. Тя смята, че е необходимо да има ясна дефиниция. Какво означава, например, понятието семейство? Това е важно. Също така, до каква степен даден статут, който се дава може да се даде на бежанците. Това е друг въпрос за обсъждане. Знаете каква е позицията на госпожа Хърш най-вероятно. И така съвсем накратко, нека да ви кажа, че може би е добре да се обмисли дали да не се отвори пазара на труда за бежанците, за да можете по-лесно да се интегрират. Приключвам до тук, защото ще обсъждаме нещата на следващото заседание. Благодаря, госпожа Холмайер. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, ще се опитам също да бъда кратка. Благодаря много на докладчика за срещите и разговорите с нея. Тя успя да включи една голяма част от въпросите и аспектите, които засегнахме на нашите срещи, както и да включи текстове, изискващи допълнителни пояснения, като например принципи на правовата държава, субсидиарна защита на беженците и други лица, защо и по какъв начин точно да се предостави тази социална закрила. Надявам се, че и от тук нататък ще се срещаме също така често и интензивно ще работим, за да изясним и останалите въпроси. Имам още един въпрос, свързан с изменение 34 по отношение на социалисти и демократи ще задам въпроса. Как точно трябва да се формулират нещата. Вие не желаете да използваме лица без гражданство, а предлагате кандидати в рамките на определена държава, които имат европейско гражданство. Т.е. Какво, как да разбираме нещата? Да кажем, румънец, който е във Франция иска да получи френско поденство, така ли? Така че въпросът ми е към колегите от е, групата на социалистите и демократите. Какво точно целите с това предложение за изменение и какво очаквате от нас? Благодаря предварително. Благодаря. Изглежда съм брутална, но а, е, е, много твърде строга, но а, ако е, искате да се оплачете, по-скоро се оплате, оплачете е, на, ма, секретарията на, ма, председателя на парламента, който е, ни отнема превода, е, с който разполагаме за почти 2 часа. Така че е, просто се налага да а, действаме възможно най-сбито. Госпожа Ромеро Лопес. Сераджин Ламбер. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на Джин Ламберт за извършената от нея работа. И е много важно тя да проведе работа върху измененията. Много се радвам, че има сближаване на позициите. Мисля, че ни трябва максимална степен на съгласие по този въпрос. Силви Гион има изменение – Искам да направя малко коментар. Някои неправителствени организации са включени, но ние трябва да разгледаме преди всичко правното основание. С други думи, смятам, че трябва да разгледаме каква точно е целта на изменението. Това е всичко. Няма да говоря в повече подробности но ние наистина трябва да обсъдим този въпрос по-подробно. Благодаря ви. Съвсем накратко, много внимателно изслушах докладчика. Изслушах внимателно и другите колеги. Смятам, че трябва изцяло да се отчете принципа на субсидиарност. С други думи, ако не установим по какъв начин хората получават право, то тогава цялата процедура може да се води от самата държава, от една единствена държава членка. Мисля, че трябва да има конкретна програма за непълнолетните лица и трябва също така да се установят какви ще са условията така че бенефициентите да имат възможност да се възползват от целия спектър средства за закрила, включително и здравеопазване и образование, господин Таварес, като последен оратор. Само бих искал да благодаря на Джин и искам да кажа, че ние внесохме едно-две изменения. Това което е по-важно за нас, е принадлежността към преследвано младсинство или етническа група, когато хората се преследват, защото принадлежат към една етническа група или се възприемат като принадлежащи към определена група. Това може да бъде проблем когато тези хора пристигнат в Европа и техния статус не може да бъде регулиран, защото те са преследвани заради това, че се възприемат, че принадлежат към определено малцинство, етническо малцинство, но де-факто те не принадлежат. Тоест трябва да се отчете този факт, дали хората реално принадлежат към определено етническо младсинство или се възприемат като принадлежащи към това младсинство в своята страна. Мисля, че ние можем да го обсъдим това по-подробно. Председателят благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Давам думата отново на докладчика. Заповядайте, госпожо Ламберт. Благодаря. Благодаря на колегите за техния интерес и желание да се постигне напредък. Както вече казах, това, което ще направя, е, че ще разгледам по-подробно редица изменения с госпожа Гиом, например изменение 34, защото наистина нямам представа каква точно е целта на изменението, така че ще се върнем към този въпрос по-късно и искам да се извиня за това, че обсъждането ни беше толкова кратко. Благодаря ви. Да, моите извинения. Просто се опитвам да успеем да покрием всички точки от дневния ред в ограниченото време, което имаме. Според дневния вид се очаква да имаме среща с Европейския надзорен орган за защита на личните данни, но не виждам тук да се намират представители на този орган. Okay. As he's not here and the, the president тъй като господин Хустикс не е и предвиждаме доклада на Европейския център за мониторинг на наркотици се предвижда по-късно. Предлагам да обсъдим доклада на господин Бозотил. Вие тук що получихте доклада. Разбирам, че има прекалено малко време за този актуален въпрос. Другият вариант е да отложим обсъждането за следващото ни заседание, но това ще бъде заседание в четвъртък след обед, което също не е идеален вариант, така че давам сега думата на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да представя на колегите доклад, който аз подготвих във връзка с промените, предложени в връзка с агенцията Frontex, която отговаря за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки. Много добре работих с комисията, съвета и Фронтекс, посетих Фронтекс, проведох редица срещи с докладчиците в сянка, включително и разбира се и Европейския надзорен орган защита на данните и разбира се държавите членки. 68 са измененията, които като цяло могат да бъдат разделени на 10 различни групи, тъй като днес, госпожо председател, сте особено брутална, ще изброя само 5 от тези точки. Ако ми позволите, ще направя само половината. И така, тези 5 от 10 точки са следните. Първо, Докладът се стреми да засили разпоредбите за основните човешки права. Това е много важен аспект за мен и за колегите, колегите от други политически групи. Втората точка предлагам да се предоставят на всички гранични служители, участващи в операциите на Frontex, било то съвместни операции на Frontex или в мисии за презгранична намеса да бъдат наречени със собствените им имена и т.е. европейски гранични служители, защото те са точно такива. Те са гранични служители на Европейския съюз. До сега в този регламент не се използва този термин и аз предлагам да се промени ситуацията. Трето, предлагам Frontex да има роля не само да изпълнява а, своите функции по екстрадиция, но също така и при доброволно връщане. Освен това предлагам агенцията да има правомощие да обработва лични данни, защото това е важно, за да за извършването на определени аспекти на дейността и Разбирам, че това е много деликатен момент и за това предлагам това да се направи само под много а, при много стрикни условия. Освен това, предлагам да се засили демократичния контрол върху агенцията, като Европейския парламент трябва да получи в тази светлина по-голяма роля по наблюдение за дейността на агенцията, включително и нейното сътрудничество с трети страни. Така че това са пете най-важни точки от общо 10, които предлагам във връзка с този доклад. С нетърпение очаквам коментарите на колегите и последващото обсъждане. Също така се стара да получа подкрепа максимална от всички политически партии за този доклад. Председателят, благодаря ви за това, че също така откликнахте на призива за по-кратки изказвания. Давам думата на двамата желащи да се изкажат, докато комисията и съвета си поемат дъх. Виждам, че те току-що са влезли в залата. Първо господин Алвар, след това госпожа Келер. Благодаря ви, госпожо председател. Първо поздравление за вас, защото в конкретния случай успяхте да направите невъзможно възможно, като съкратихте 90 минути до 60. Благодаря на докладчика Сянка за доклада за Фронтекс. И разбира се, огромни благодарности към теб, Саймън, от колегите, които са докладчици в Сянка за добрата работа и подробното разработване на важните аспекти. Сесилия изцяло се съгласява с необходимостта от ясен мандат, що се отнася до основните човешки права. И и вие вече говорихте за трети страни и контрол от страна на парламента. Личните данни бяха споменати. Искаме само да изтъкнем, че този процес трябва да бъде много ясно регламентиран. И нещо, което ви не споменахте, е, че нашия докладчик Сянга предлага Frontex да има свое собствено оборудване и че трябва да се проучат възможностите за закупуване или за найемане на необходимото оборудване за Frontex. Така че от наша страна има съгласие с вашия доклад. Пожелаваме ви успехи и поздравления. И отново, госпожо председател, поздравления към вас. Е, знаем, че не е лесно за вас да бъдете толкова брутална, както вие казахте, но вие наистина водите застанието много точно и много бързо. Благодаря, винаги сте много мил, госпожа Келър. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за много доброто сътрудничество и за много плодотворните срещи с докладчиците Сянка. Той е, е наистина е, не се справя върху всички точки и аз ще направя така. Е, това, което чухме от вас, има някои много получителни аспекти, например засилването на аспекта човешки права. Също така засилването на правата за контрол на Европейския парламент. Смятам, че това е жизненно важно. По личните данни имаме по-различна позиция, както би могло да се очаква, но съм сигурна, че ще има изменения и съм сигурна, че в крайна сметка ще постигнем съгласие. Благодаря, председателя, благодаря, господин Бронкс. Да, благодаря ви. Изненадан съм, че въпросът за обработка на личните данни изобщо се поставя под съмнение. По какъв начин могат да се охраняват европейските граници? Аз пожелавам на Frontex успех, но се опасявам, че техните усилия ще бъдат подкопани защото ще има хора, които на думи ще се опитват да им помагат, но де-факто ще ги препъват. Председателят, благодаря ви. Мисля, че междувременно съветът и комисията вече са успели да си поемат господин Детеменен от комисията. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За щастие нямаше нужда да летим отдалече, затова бързо успяхме да дойдем. Трябва да кажа, че Мога да съм абсолютно кратък по този въпрос, тъй като току-що получихме текста и нямахме възможност да се запознаем с него и, за съжаление, не изслушах докладчика, така че запазваме нашето право да се изкажем след известно време. Председателя, да, по този начин много бързо ще се справим с дневния ред. Доколкото разбирам, съветът, представителят на съвета не е пристигнал. Не, няма никой от съвета. Така, няма представител на съвет тук. Той е тук, но няма да говори, така ли? Да, добре. Докладчика има думата, господин Бузотил. Благодаря ви, госпожо председател. Да, много жалко, че докладът е бил разпространен току-що. Бих искал само да кажа нещо във връзка с казаното от колегата Алваро. Той говореше за предложението на комисията да се придадат правомощия на агенцията да придобива собствено оборудване. Това е един въпрос, който наистина не съм споменал, защото това не е нещо, което аз предлагам като нещо ново, но аз подкрепям в моя доклад тази идея. Така че просто исках да го потвърдя. И накрая още веднъж искам да подчертая, че с нетърпение очаквам да получа коментари и бележки от всички заинтересовани страни, включително и от двете институции и ще се стремя към максимално широко съгласие по това досие. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Крайният срок за изменение е 14 декември 12 часа по обяд и измененията ще бъдат обсъдени на заседание на 25 и 26 януари. Благодаря ви. Сега следваща точка от дневния ред. Предлагам първо да изслушаме до съобщение за доклада за 2010 година на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за 2010 година може би е малко рано за годишна доклад за 2010 година. Бих искал да поканя господин Гуц, който е директор на Европейския център, да се изкаже. Благодаря ви, че дойдохте. Все още може да използвате преводачите, те са тук. Така че веднага ви давам думата. Äh, ähm, Благодаря ви, госпожо председател. Госпожи и господа, радвам се, че днес, както и всяка година, мога да представя пред вас годишния доклад е, за предната година, свързан с е, наркотиците и наркомениите в Европа. Ще обобща нещата и ще кажа, че общото ниво на наркотици на, в Европа е останало постоянно. Естествено, че в момента вече наблюдаваме едно динамично развитие на пазара. Той е пазар, който е, много силно се влияе от иновациите и всичко това трябва да бъде съобразено, естествено, в нашите стратегии за следващите периоди след 2013 година. Нека да започна с хероина. Консумацията на хероин по отношение на здравните и социалните последствия е най-тежкият е, наркотичен проблем на Европа. Една голяма част от наркоманите взимат е, хероин и е, именно хероинът е причината за е, жертвите в порядъка на няколко хиляди ежегодно. времено в е, последните години имаме и една сравнително постоянна цифра от е, лица в Европа, които взимат опияти. Опията обикновено се внася от Афганистан. Но е, отново се връщам на хероина в чистата му форма. Той обикновено се инжектира и води до много тежки последствия за е, пристрастените лица. Много често се стига и до инфекции в резултат на инжектирането с замърсени игли. инжектирането много често води и до заразяване с спин. Особено драстичен е примерът с Русия, с Украина и с някои други съседни държави на Европейския съюз. При стимпулантите, амфетамините, кокаинът са най- употребяваните дроги през последните години нараства употребата на тези е, препарати. През е, е, изминалата година е, повече от половин милион души консумират кокаин. В тази група влиза и канабиса. Употребата на кокаин се разширява обхваща и маргинализирани лица и много често води до летален изход или до тежки заболявания, които се заплащат от здравноосигурителните системи. Тоест, употребата, консумацията на дрога е за сметка на обществото. Наркотрафикът най-вече от е, Близкия и от Средния изток, е, води до дестабилизация в този регион. Също но в е, Западна Европа и най-вече на Иберийския полуостров наблюдаваме засилване и на санкциите и включването на много по-строги наказания за разпространението на опияти, на наркотици. В е, баровете, в нощните заведения е, екстази се разпространява все повече. И ние е, приемаме, че хората, които приемат екстази в Европа за миналата година са били повече от 1 милион. Междувременно пазарът на екстази се промени. Независимо от това, че ние предприехме много динамични и според нас е, адекватни мерки, пазарът успява да се възстанови всеки път. Много от е, психостимулантите също е, в някаква нова форма заливат пазара. Много често наркотиците се комбинират с алкохол, което осложнява ситуацията и най-вече води до още по-тежки увреждания. Независимо от е, кампанията за обясняване и за просвещаване на младите хора, все повече млади хора посягат към наркотика заедно с алкохол. Канабис също се консумира от много европейци. 23 милиона са били употребяващите канабис през миналата година. 42 милиона имат известен опит с канабиса. Много млади хора успяват във всеки случай да се откажат от канабиса преди нещата да са преминали в тежките фази. Но много често е, употребата на канабис е, е, води до психотични нарушения, до нарушения в дихателната система, които се проявяват на по-късна фаза и не винаги се свързват именно с употребата на канабис в млада възраст. Така че хората не винаги виждат причинно-следствената връзка и затова омалуважават канабиса нарастват площите, на които се отглежда канабис и също времено производството на канабис близо до пазара, който е крайната цел, застрашава нашата територия и също времено прави канабиса една много интересна е, съставка и за организираната престъпност. Трябва да се спрем и на лабораторните методи, които използваме и които ни позволяват е, да анализираме кокаина, е, скрит в различни тайници и пренесен по този начин на територията на Европейския съюз. 24 са новите активни вещества, които се смесват с кокаина. Катинон е един нов наркотик, който има подобна структура на амфетамина, но обикновено се продава под формата на екстази или кокаин. Мефатрон е една от е, съставките, която се смята за особено вредна и е, е забранена на територията на цяла Европа. Е, очакваме решение на съвета през следващата седмица. През последните години имаше синтетични канабиноиди, които съдържат е, ТАЦ, който е основната съставка в канабиса. През 2010 е, година бяха регистрирани нови е, канабиоиди. В резултат на успешните мерки за контрол – ние успяхме да спрем продажбата на подобни е, препарати през интернет. Зависимо от това, че е, пазарът непрекъснато се възобновява, макар и е, с други препарати, с други заготовки, борбата срещу наркотрафика и срещу наркозависимостта е много трудна. По тази причина ние сме изградили една система за непрекъснат или за системен контрол на магазини за наркотици. Една голяма част от тях действат и чрез интернет. И това на практика също е едно доказателство за това, че в Европа съществува пазар – за наркотици. Ние знаем, че някои от законовите разпоредби на национално и европейско равнище са по-ефективни от някои други, които също се отнасят до наркоманиите и до наркотрафика. И затова би трябвало да залагаме в бъдеще най-вече на тези, които са доказали своята ефективност. Госпожи и господа, мога да ви кажа, че хората, които разполагат с по-малко средства, съответно е, не могат да си позволят да закупуват е, дрога. Но е, това не винаги е така на практика, защото когато човек няма средства, когато е загубил работата си, когато е в безисходица, той посяга към дрогата, защото няма друг изход. Защото иска по някакъв начин да съживи силите си. И така се стига до рисковото поведение, което води до е, трайна пристрастеност. Така че е, би трябвало да предприемем и е, социални действия. Действия, които да предотвратят социалната изолация на хората, да предотвратят изпадането в бедствено положение. Държавите членки би трябвало да помислят по тези въпроси и да предприемат съответните мерки. не казвам, че всичко непременно трябва да се извърши на европейско равнище. В миналото, във всеки случай, една голяма част от мерките, които са приемани и са прилагани, са водили до незначителен ефект, докато други са допринесли за намаляване на наркотрафика и за това ще призова политиците. В случаите, в които се налагат економии, в които се налагат е, съкръщения на средства, би трябвало да се мисли и за проблемите, свързани с наркотрафика. В Европа има милиони хора, които страдат от наркозависимост и се лекуват от наркоманиите трябва да си зададем въпроса. Има ли достатъчно и достатъчно квалифицирани болнични заведения за тези пациенти? Можем ли да направим нещо за хората? Защото има и хиляди случаи, в които се вижда положителният ефект на терапията – има много скъпи мероприятия, като кампании в е, мас-медиите, е, които за съжаление се оказва, че не са чак толкова ефективни. Така че може би си струва едно пренасочване на средствата към онези мерки, които наистина са доказали своя ефект. Надявам се, че ще успеем да намерим един по-добър път. Зная, че темата е много натоварена в емоционално отношение, знае, че е много трудно да се намери верния път, но нямаме друг начин, освен да търсим правилното решение, а аз обещавам от своя страна да ви информирам ежегодно, ако трябва и по-често, за всичко, което става в тази сфера. Благодаря много, много интересна презентация много интересно това, че е, години наред е, се е, говори за ефективността на политиките, е, но ние някакси все избягваме тази тема в европейските институции, сега може да ни се наложи и да им обърне внимание заради економическата криза. Моля желащите да се изкажат да говорят за максимум една минута. Господин Яколина има думата сега, а след него господин Бронкс. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах господин Гьоц и бих искал да му благодаря. Срещал съм с него и по-рано и знам колко много информация се обменя между Европейския център за мониторинг и държавите членки. По отношение на политиките е, за борбата с, срещу наркотиците, може би е, начинът по който те са структурирани е малко остарял. Има различни комисии. Комисията по граждански свободи, може да е активна тук, може да е активна комисията по защита на потребителите, също така и Генерална дирекция здравеопазване. Всички тези органи могат да се занимават с наркотиците, с пристрастяването и с рехабилитацията, както и с отражението върху семейството. На това един член от семейството да е наркоман, а и, вър... и а, върху пазара. Има много, много елементи и е трудно да се намерят е, решения. Моля ви, е, не надхвърляйте едната минута, която ви се полага, господин Бронс. Ако полицията се занимава с предлагането, тогава трябва да бъде е, 100% атака от страна на полицията, защото иначе само цените ще се увеличат на тези продукти. В Великобритания полицията не се занимава с дилерите, които не са потребители и които изглежда са от по-богати райони. Има и райони, където полицията не влиза, защото не иска да си търси белята. Благодаря. Има трима други желащи да се изкажат. Госпожа Келер и след това господин Молдер. Благодаря. Може би сте обяснили това, аз съм го пропуснала, но вие не споменахте алкохола нито в устния си доклад, нито в писмения си доклад. Това е най-смъртоносното нарко наркотично вещество. Благодаря, че бяхте кратка, господин Мудър и след това госпожа Анджелири. Искам да попитам, има ли ясна позиция в институциите за това, доколко е желателно да се криминализира потреблението на наркотиците при положение, че потреблението на алкохол не е криминализирано. Благодаря, госпожа Анджелили. Благодаря, госпожо председател. Едва сега успях да разгледам доклада и искам да попитам тук, разглеждате ли и интелигентните наркотици? И е, въобще Центъра за мониторинг в Лисабон е, неясно ли е с този феномен? Разглежда ли го? защото а, те се разпространяват все повече, са всъщност легални. Господин Тавареш, а, добре, имате думата, но наистина последен а, в списка сте. Благодаря. Два въпроса. Първия е по интелигентните магазини. Не интелигентните наркотици, ами интелигентните магазини. Това е моят въпрос. Вижда се такъв вижте такива магазини в някои европейски градове. Каква, какъв е подходът по отношение на този феномен? И второ, има ли данни е, за размера на канабисовата економика? Ако може така да се нарече. Благодаря, господин Гац. Благодаря. Ще започна назад, напред, ако ми позволите. Размерът на економиката на канабиса е нещо, за което не мога да ви назова конкретни числа. Много е сложно да се намерят данни. 74 милиона души са имали някакъв опит с канабиса. Тоест, ние имаме някаква информация, що се отнася до използването, но не знаем нищо за данните. И що се отнася за предлаг... до предлагането, то над 1000 тона годишно се предлагат, но 1000 тона годишно, което означава 3 тона на ден. Това са данните, които са конфискувани, т.е. това означава, че предлагането е много по-голямо. И това е не, нещо, което само ние смятаме, но и Европол и правоприлагащите органи смятат, че е много по-голямо количеството, но нямаме конкретни цифри. За интелигентните наркотици, интелигентните магазини. Всичко това става една сива зона и там много често говорим за все още не забранени средства, например лекарства, които се отпускат по лекарска рецепта и други подобни. Всичко това е сива зона. И има 33 психоактивни вещества, които ние сме открили. Това е открито от мрежата на Европол. Това е нещо, което се отличава с много различен подход в различните страни. Например, съветът след няколко седмици най-вероятно ще забрани кодеина това е лекарство под контрол в 17 държави членки. Научният комитет е направил своите заключения, обаче в някои страни регламентация се извършва чрез закон за аптеките. Що се отнася до интелигентните магазини, може би знаете, че преди 2-3 седмици имаше голяма акция в Польша 1100 такива интелигентни магазини са били закрити като резултат от тази операция. Възоснова на закона за защита на потребителите в Польша се използва този закон. В Ирландия се използва друго законодателство, ние трябва да потърсим а, методи, които ни позволят да определим кое е най-доброто законодателство за регулация. В други страни подобни магазини работят. В а, Португалия, например, те работят свободно. И вие може да отидете там и да купите нещо. И много и с голяма лекота ще ви дадат съвети да купите други вещества, които не са забранени или все още не са забранени. Така че за сега подходът е да се следи много внимателно какво се случва в тази сфера и да се проучват най-добрите практики и да се анализира също и правния подход. Но все още сме в началото на търсенето на общ законен подход за декриминализация все още няма становище или поне нашия център няма становище, защото това не влиза в нашия мандат. Това, което ние правим е, че анализираме ситуацията в държавите членки. Но това, което мога да кажа, че много често има призиви за либерализация, но в момента няма нито една държава в Европейския съюз, която да смята да либерализира наркотиците. Въпреки това подходите са много различни в различните държави, например малките количества за лична потреба не се преследват, не се криминализират. Има разлика. Също, що се отнася до насочване на хора за лечение, до разобеждаващи и възпиращи средства, без те да бъдат предадени на правоохранителните органи. Ние не можем да представяме становище по този въпрос, но аз мога да кажа, че, че в Европа все още никой не е хвърлен затвора, само защото е потребител на наркотики. With... А, и ние разглеждаме незаконните наркотици, наркотични вещества, що се отнася до алкохола. И искам да подчертая, че в повечето случай алкохолът се приема заедно с други наркотици и ние много внимателно се отнасяме към тези ситуации, когато се взимат няколко наркотици или наркотици или алкохол. Извинете, господин Хастикс, че трябваше, господин Гьоц, че така трябваше да ви пришпорвам. Извинете, моля. И ви благодаря. Вие ще може да отговорите чрез нашия секретарят в писмена форма. И сега следващия ни оратор е господин Петър Хюстикс, Европейски надзорен орган по защита на данните. Благодаря ви, госпожо Интфелд. Благодаря ви за това, че бяхте толкова гъвкава и че променихте графика. Нямаме много време, затова ще бъде кратък. Нашият приятел, господин Гъц, представи доклада за 2010 година. ние много му завиждаме, защото те първа ще се отчитаме за 2009 година. На тази сутрин представихме първите отзиви на съобщението на Комисията за защита на личните данни, нещо с което вашата комисия ще се занимава в скоро време. Използвахме тази възможност да представим нашия доклад. Искам да ви спомена само някои най-важни аспекти. Що се отнася до съобщението на комисията, основното послание е, че реформа на правната уредба за защита на данните е нещо много актуално и своевременно и целта е да се гарантира по-ефективна защита на Европейското информационно общество до 2015 година и след това и че Европейската комисия трябва да бъде много амбициозна. Но междувременно и все още преди 2015 година е много важно да прилагаме и ако е необходимо да осигуряваме изпълнението на сегашните норми. И точно по това работи нашия надзорен орган. В сътрудничество с всички институции и органи. С цел да се подобри начина за прилагане на сегашните правила. Що се отнася до основните тенденции в тези сфери? И господин Бутерель, ако има време, ще се спре на някои подробности. В момента ние преминаваме от предоставяне на съвети към осигуряване на съответствието и извършване на проверки. И също така изработвам политика как да се предприемат действия. В сферата на консултациите ние виждаме, че има все по-широк спектър на мнения и теми, с които се занимава комисията Либе и ние се занимаваме с все по-широк спектър въпроси. Така че сътрудничеството с колегите от националните органи е много своевременно. Джовани ще говори за приоритетите ни за следващата година, но аз бих искал да се върна към контекста. Защитата на данните, както знаете много добре, става все по-актуален въпрос. Това не е нещо, което се признава само в Европа. Наскоро имаше много обнадеждаващи послания от другата страна на океана. Можем да очакваме някои добри действия, но прегледът е много важен, защото ние трябва да инвестираме в силна ефективна защита на данните в едно общество, което ще зависи все повече от информационните комуникационни технологии. Така че трябва да бъдем резултат, резултатни и амбициозни, за да гарантираме пълна ефективност на практика. Приветстваме съобщението на комисията, съгласни сме с основните му насоки и формулираните проблеми, обаче предизвикателството ще бъде следващата стъпка, когато ще има предложение за нова нормативна уредба, която ще бъде всеобхватна и ще трябва да гарантира цялата необходима ефективност. На този етап Европейският парламент ще има много важна роля, както и съвета. Аз съм убеден, че вие се подготвяте за това. Ще има необходимост от вашата тейна намеса, но сега в момента Европейската комисия трябва да подготви стъпката, която ще бъде основа за по-нататъчно обсъждане. Още веднъж ще повторя, тъй като вие тук в парламента сте основното действащо лице. Няма възможност, няма никакво не може да се позволи да се правят грешки. Всички институции трябва да бъдат еднакво амбициозни и да засилват ефекта на това, което вече имаме. Няма нужда да се обръщаме назад. Трябва да гледаме към бъдещето и да инвестираме в ефективност. И това има отношение към редица сфери. Например, по-голямата хармонизиране на вътрешния пазар и може би ще трябва да се преосмисли сегашната основа може би ще трябва да има по-пряко приложими европейски норми. Ние изтъкваме технологичната неутралност, такива принципи, като неприкосновеност на личния живот, която да бъде принцип още при проектирането на технологиите на тяхното прилагане. Също така включваме такива сфери като полицейско сътрудничество между полицейски и съдебни органи. Според мен, договорът възлага върху парламента и съвета задължението да разработят по-широка рамка. И разбира се, трябва да бъде осигурена независимостта и снабдеността с ресурси на Европейския надзорен орган и също така той трябва да има правомощия за осигуряване на изпълнението на нормите. Ние трябва да видим такова осигуряване на изпълнението и на европейско и на национално ниво. Разбира се, институциите също така трябва да съответстват на действащите норми. Трябва да гарантираме това неприкосновеността на личния живот да е неотменен компонент на европейското законодателство и трябва да си сътрудничаме с различни действащи лица. Сега бих искал да помоля Чувани, ако има време да продължи моето изказване. Благодаря. В годишния доклад има резюме от 10 страни и 10 страници, извинявайте, и те обобщават основните моменти. Ние сме определени като гарант на законността на процесите които участват европейските институции. Тейностите и резултатите, постигнати през 2009 година, що се отнася до надзор, основно средоточени в три сфери. Проверка, осигуряване на съответствието и работа с жалбите. Първият аспект е насочен към проучване на това дали обработката на данните от Европейската администрация отговаря на изискванията на защита на данните. Бяха извършени повече проверки, отколкото през 2008 година. Това е свързано с сигурността, разследването, записване на телефонни разговори, оценка на служителите – Докладът беше публикуван и той посочва, че европейските институции са направили добър напредък при изпълнението на изискванията за защита на данни, но по-низко ниво се наблюдава в повечето агенции. И за това ние извършихме четири проверки на място в различни институции и органи. Списъкът се прилага към годишния доклад. Както числото, така и сложността на оплакване се увеличава. 111 оплаквания се бяха получени. Две-три са били признати за недопустими. 32 допустими жалби се отнасяха до деликатни въпроси, като нарушаване на поверителността, неоправдано събиране на данни, незаконно събиране на данни, достъп до данните и нататък. Стигнахме до заключението, че в 8 случаи имало нарушение на условията и правилата защита на данни. Ние също така извършихме консултационна дейност по такива въпроси, като преразглеждане, на разпоредбите за защита на личните данни. И ще намерите полезна информация в доклада за това как работим с работна група по член 29 и също така как работим по други важни елементи. И накрая, кои са основните приоритети в близко бъдеще за нас? Пет точки преглед на правната уредба, цифровия дневен ред, нещо, което е от специално значение за комисията, по-голямо внимание към предварителните проверки ще публикуваме всеобхватната политика за наблюдение, спазване на съответствието и осигуряване на съответствието и изпълнението и също така ще се спрем върху предложенията за ново законодателство, например тематичните насоки се съдържат в текста. Председателя, благодаря ви. Със сигурност ще се върнем към вас. Повече въпроси има един желаящ да се изкаже. Аз самата имам един кратък въпрос. Има ли някой друг, който би искал да се изкаже? Госпожа Геберт. Благодаря. Доколкото разбрах, има някои препоръки когато вие препоръчвате определени мерки, които трябва да се изпълнят и европейските органи или институции трябва да изпълнят тези препоръки. Какъв е процентът на изпълнените препоръки? Колко често трябва да повтарят тези препоръки, за да може наистина да се изпълнят препоръчните мерки? Тъй като вие бяхте много кратка, още един въпрос. Госпожа Латвърд, заповядайте. Тук се говори за сътрудничество с работна група по член 29. Спомням се, че имаше проблем за ресурсите и секретарията на работната група по член 29. Дали е разрешен този спор? Като че ли имаше проблем. Като четем важността на тази работна група, мисля си, че е полезно да знаем това. Това беше първата половина на въпроса ми. Втората половина беше свързана с ресурсите за европейски защитник на данните е, като такъв. И, а, е, смятате ли, че имате достатъчно ресурси? Това са въпросите. Ако има други въпроси, е, можете да им говорите в писмен вид, така както направихте при предишния доклад. Да, с удоволствие ще участваме и в бъдещи дискусии. особено след като бъде избран докладчик по този въпрос. По отношение на първи въпрос, доколкото разбирам, имате предвид механизмите, които използваме при предварителната проверка. Има... Имаше 10-11 такива механизма миналата година, около 600 а, такива проверки тази година. Правим предварителна оценка и ако се спазят препоръките, а, тогава можем да твърдим, че най-вероятно няма да има нарушения. Е, след това е, съвсем систематично провеждаме проверка. Три месеца по-късно е, се връщаме към случая, за да видим следва ли, ли са нашите препоръки и как се прилагат те. Като цяло резултатите са доста добри. В, някои случаи решаваме да направим инспекция, за да видим какви са последиците. Така че доста сериозно настояваме. А, има сегашно положение, което не е идеално, но има и е, бъдещо положение. Става дума, че нещата ще се уточнят между председателя на групата 29 и комисията, но мисля, че като цяло ще има подкрепа и подкрепата на парламента за бюджет е много важна. Що се отнася до бъдещето, ясна е позицията на комисията. Тя иска да подчертае ролята на работната група и да инвестира в последващи действия по отношение на препоръките, а, също така иска препоръките да станат задължително приложими. До тогава вашата продължаваща подкрепа за председателя на групата 29 е, е от решаващо значение. Що се отнася до бюджета, днес е последния ден за преговорите по бюджета, но ако, и ако всичко мине добре. Не знам как, как ще минат нещата, но като цяло минималните условия, за да продължим най-решаващата си работа миналата година, ще бъде осигурен. Бюджета ще е на лице. Трябват ни два нови, две нови позиции, за да можем да се справим с новите изисквания. Ако новините от съвета не са толкова положителни, ще има проблеми. Това беше ясно за всички. Има и други проблеми. При всички положения с тази оговорка в момента имаме а, 45 до 50 и следващата година ще имаме е, с две отгоре, така че ще продължим да инвестираме в инспекциите. Сега, е, преводачите трябва да напуснат залата. Надявах се, че чуха вашите думи а и като отидат да превеждат на бюджета, ще работят във ваша подкрепа. Закрим заседанието.